високо е, ниво. Може да има някои рискове за държавите членки и те трябва да бъдат проучени. Благодаря ви. Благодаря, господин комисарио. Господин Маринеско има думата от името на Комисията за промишленост и енергетика. Atingerea obiectivelor europene